Комисията по правни въпроси е взела предвид това и е преустановила процедурата. Групите на социалистите на Обединената левица, както и независимите депутати, са ми представили искания за назначаването на членове на комисии и делегации. Списъкът с тези искания ще бъде публикуван до края на настоящото заседание. Ако няма възражения срещу него, назначенията ще се считат за потвърдени. В четвъртък съвместно с председателя на съвета ще подпиша пет законодателни акта, приети в рамките на